Okay. Good morning, everybody. Let's... Добро утро на всички. Нека да започнем вече заседанието. Най-важните членове на комисията са тук. Така, приемане на дневния ред. Госпожа Реглабис, която е заместник генерален директор, няма да може да дойде, така че ще отложим точка 16 за следващо заседание. Протокол от заседанието от средата на декември, по-точно 17 и 18 декември. Ако нямате възражения, ще го приемем съобщение на председателя, точка номер 3, а, предава се по електронен път. Искам да приветствам нашето заседание. Искам да приветствам господин Феликс Луц. Той а, е на местото на Андрея Корадо, който беше в наша услуга три години. Знаем, че 3 годишния срок е нормалния срок за служителите в Европейския парламент да променят работното си место, така че добре дошъл, казваме на новия колега. Нямате възражения, както обикновено по тези елементи на дневния ред, а сега точка номер 4. А, за а, за а, достъпа до пазари и изключването на определени държави от списъка с региони, които са приключили договорите си също така. На 17 януари а, ние подготвихме нещата за второ четене. Имаме три месеца на разположение и има възможност за удължаване от още един месец от страна на Европейския парламент. Това е което може да се направи. Изборите в Йордания са днес и за това някои наши колеги а, отсъстват. И сега давам думата на Фетос. Да, искам да се извина от името на колегата поради отсъствието му по причините, които току-що бяха споменати. И сега само да напомня на колегите, за регламента и приложение Едно, А, това е регламент, който беше прият 2007 година, номер 1528 това са търговски споразумения, които бяха подписани, за да се избегнат прекалено големите нарушения в потока. На 13 септември 2012 година беше взето това решение. Има доста неща, които бяха прияти на въпросното заседание, които касаят протокола. On 22 October 2010, as the President said, the Council reached a position... Съвета прие позицията на първо четене, което най-накрая на 11 декември миналата година беше прието на последното пленарно заседание. И така по предложение на комисията бяха направени някакви технически изменения, като се добави Зимбабве към списъка, защото Зимбабве подписа подписа това а, временно споразумение, след като комисията вече беше представила а, своето предложение за изключване на държави и региони от този списък. Съвета не поддържа а, нито едно от предложените изменения на Европейския парламент, но трябва да се подчертая, че френската делегация а, изрази като цяло общото си мнение, което е в подкрепа на нашата позиция. Три до четири месеца имаме все още на разположение, както каза и председателя на нашата комисия. За това а, трябва да поискам правомощия за влизане, за започване на неофициални преговори с съвета, за да може да се продължи работата по нашата позиция, така както тя беше през а, септември миналата година. Благодаря. Някакви други коментари? Вие бяхте докладчика в сянка, господин Фелнер. Да, благодаря. Няма нужда да се повтаря цялата дискусия, дебата, но искам да се задам въпроса колко дълго е временно, когато кажем временно. Мисля, че в случая временно се оказа по-дълго, отколкото трябва. И Смятам, че ЕНП ще подкрепи това предложение на комисията и нямаме никакви проблеми с позицията на съвета. Мисля, че мълцинството беше наистина маничко в пленарна зала, така че ще се подкрепи тази позиция най-вероятно. И смятам, че най-големият въпрос е как ще се справим. И мисля, че най-отговорният начин е да продължим да работим. Защото винаги можем да преговаряме. Много да преговаряме. И да отваряме нови преговори. Но ако имате една точка да преговаряте, да. И ако не успеем да постигнем някакъв успех в преговорите бързо, мисля, че трябва да направим всичко възможно да се промени. Съжалявам. Съжалявам. Предполагам, че все пак е много трудно да бъдете в френски отдел по търговия, когато трябва да се водят такива преговори по света. Не. Вижте. Други, сега дам думата на другия докладчик. Сянка Франциска Келер. Благодаря. Не знам. Не знам дали пътуването до Берлин може да се нарече пътуване по света, но ние... А, не знаех, че вие сте французойка, казва председателя. Не, аз съм европейка. А, така че ние подкрепяме позицията на докладчика. И трябва да, да имаме много силна позиция. Много е важно да защитаваме позицията на парламента, но ние можем да подкрепим Дейвид тук. Благодаря. Други желаящи измежду докладчиците в сянка? Благодаря, господин председател. Да. Вчера френския президент беше в Германия. Мисля, че това засяга не само френските интереси, но и европейските. И смятам, че Кристофър е прав. Не трябва да се повтаряме непрекъснато и да въртим в магиосен кръг по този въпрос. И трябва да се възползваме дори от малкото мнозинство, което имаме трябва да имаме бързо решение. И не трябва да се отказваме от позицията на Европейския парламент, защото ние трябва да защитим тази позиция и да се споразумеем по процедурата, и чак тогава вече можем да имаме официално решение по въпроса. Благодаря. Благодаря. Други коментари от други представители? Нека да чуем комисията. Берн Натнал. Thank you very much. Sorry. Um, I, I think there is not much to add uh, to the to благодаря. Мисля, че няма кой знае какво да се добави към презентацията. Комисията очаква да влезе в процедура по второ четене и евентуалния трилог, който ще зависи от решенията, взети тук в тази комисия. И оставаме готови да направим всичко възможно, за да улесним процеса и Позицията беше оповестена на Европейския парламент. Имахме един съвет през декември и вече включихме техническото изменение, което беше направено. Благодаря, казва председателя. Това значи ли, че вие приемате евентуалното ни решение? Добре. Ще гласуваме днес след обед. И крайния срок вече оповестен, така че надявам се, че сте съгласни с казаното от докладчика и докладчиците в сянка. И така, Точка 5. Господин Ричард Брътън, който е министър на, на заедостта, предприятията, иновациите на Ирландия и който е пре, пре, представителя от съвета в момента от е председателството. Той ще ни представи приоритетите на ирландското председателство относно тази област. Добре дошъл. И вие ще имате възможност да говорите с министър Брата и да му задавате а, въпроси. Вече имахме възможност да го видим през декември в Дъблин. Много добра, конструктивна дискусия проведохме и е смятам, че новото председателство ще бъде много успешно. Благодаря ви, че дойдохте. Имате думата. Професор uh, uh, благодаря, господин професор, господин председател. За мен наистина удоволствие и чест да бъда тук при вас, за да изложа целите на ирландското председателство през тази толкова демократична институция на Европейския съюз. В областта на търговията е, ние наистина имаме много сериозни цели и задачи. А вече седми път Ирландия е председател на Европейския съюз от 40 годишното си присъствие като член на Европейския съюз. И а, на базата на нашия опит аз мога да кажа, че наистина външната търговия е нещо изключително важно в а, живота на а, всички държави и членки. Затова е изключително важно да осъзнаем нашите отговорности за устойчивото развитие на свободното движение на стоки и услуги. Ние също така имаме и сериозни ангажименти спрямо нашите партньори извън Европейския съюз. Ирландското председателство много сериозно приема своите отговорности, особено в тази доста сложна ситуация на економическа и финансова криза – всички економически цикли а, са показали до сега в историята, че а, винаги е по-трудно, когато сме в най-долната точка което означава, както и сега, е това намаляване на заетостта, необходимостта от създаване на нови работни места и така нататък. Търговията и инвестициите наистина играят изключително голяма роля не само в сегашния ни дневен ред, но и винаги, когато трябва да се намерят лостовете за излизане от кризата, да дадем надежда на нашите граждани за добри перспективи, за работни места и за по-добро бъдеще на техните деца. Отварянето на вратите за бизнеса е това, което отваря вратите и на останалия свят към нас. Ние знаем, че а, трябва да стимулираме търговията, но в същото време ние а, винаги сме уважавали и подчертавали нашите принципи, свързани с демократичните а, а, общества, с правата на човека и сме изисквали от нашите партньори, търговски партньори, същото това отношение. Ползите от всички споразумения за свободна търговия за Европейския съюз са много големи и това е един от основните инструменти, които днес помага за преодоляване на най-трудните елементи от кризата. Нашите предприемачи имат амбицията, технологията и желанието а да разширяват своето присъствие и своите контакти с останалия свят. Ние за това сме длъжни да им дадем повече възможности в глобалните пазари. Господин председател, вие знаете, а, че са много ползите от подписването на споразумение за свободна търговия. И за това, а, господин председател, ви благодаря за вашия личен ангажимент с тези а, развития по споразуменията. А, срещите на високо равнище между Европейския съюз и САЩ за подписване на ново търговско споразумение е нещо, което идва само да подскаже колко а, голямо значение отдаваме на трансатлантическите си взаимо, взаимоотношения. Ние наистина трябва да се възползваме от потенциала на тези взаимоотношения. Твърде атрактивни са възможностите за увеличаване на заетостта и търговския оборот, защото дори и при а, тези тежки економически условия и а, двете економики на Европейския съюз и на САЩ а, имат нужда една от друга и могат да си помогнат. Ние сме съвсем близо до сключването на едно друго търговско споразумение от историческо значение за нас, именно с Канада. Тарифите наистина са ниски между а, двете страни, търговските и митнически тарифи имам предвид, но надявам се, че последните а, въпроси, които все още не са изгладени, ще бъдат решени съвсем скоро и ще можем да подпишем споразумението за свободна търговия с Канада, защото това ще ни помогне да осъществим напредък. Надявам се също така, че ще можем да направим сериозна крачка напред в преговорите с Япония а за а, търговско споразумение. Такова едно споразумение за свободна търговия с Япония ще бъде от взаимен интерес. Също така, такова търговско споразумение е в плановете и с Индия. Знаем исторически колко много а, значи, а, значат взаимоотношенията в търговията и економиката с Индия. А с Китай също имаме много добри шансове да подпишем такова споразумение. Но също така от географска гледна точка има държави, които са близо до нас и трябва да, да подпишем такива споразумения. А, Грузия, Армения, Молдова. Нашите съседи наистина имат сериозни проблеми с промените в търговията поради последиците от арабската пролет. И за това ние трябва, когато започнем преговорите за либерализиране на търговските режими, да подпомогнем държавите от Северна Африка, като например Марокко, да развиват своите капацитети и да използват търговията за растеж и напредък. Верно е, че има економики, които а, се развиват с по-бързи темпове от тези на Европейския съюз, но ние можем да разширим ползите от подписването на такива споразумения, като например с Тайланд. Многостранните а, взаимоотношения в областта на търговията са в началото на, в, а, началото на нашия дневен ред, което означава, че трябва да направим необходимото да осигурим условията страните по споразуменията да спечелят от енергизирането на търговията, на взаимноизгодните економически отношения, смесените предприятия и така нататък. Знаем също така колко важни са взаимоотношенията ни с най-слабо развитите страни в рамките на Световната търговска организация, защото така може да се вдъхне нов живот в тези взаимоотношения и да се ускори осъще... осигуряването на достъп, взаимен достъп до пазарите на едните и на другите страни. Всички ние знаем колко голяма е ролята на търговията в глобален мащаб, както беше подчертано и на заседанието в Женева, за да а, се задвижи економиката, т.е. да а, преодолеем изоставането. Ето защо в Женева работим здраво, за да можем да подпишем споразумение и да започнем преговорите в Женева към края на 2013 година. Знаем, че защитата на инвестициите е съществена част от економическата политика на, все, на всяка държава. Ирландското председателство ще се опита да работи с всички държави членки, за да се постигне взаимно приемливо решение по отношение на уреждането на търговски спорове или спорове, свързани с инвестициите в трети страни. Една законодателна рамка ще помогне да се повиши сигурността на онези, които а, искат да инвестират, че техните инвестиции ще бъдат защитени. Ще продължим а, до приключване а, с споразумение на нашата работа с Канада, а, с а, Япония. Ще започнем последният етап от развитието на преговорите за ново споразумение за свободна търговия. Искам да се ускори а, напредъка чрез един конструктивен диалог, за да можем да постигнем подписване на споразумения до края на ирландското председателство. А знаем също така, че а, обществените поръчки са нещо, от което всички ние се интересуваме и смятаме за важно комисията предложи един нов инструмент във връзка с обществените поръчки на съвета и на парламента. Във връзка с а, участието в търгове за обществени поръчки на компании от Европейския съюз на търгове в трети страни. Днес по-късно ще има размяна на мнения и диспут по това, по тази тема. Уреждането на евентуални а, препятствия, които се създават от трети страни в международната търговия по възможно най-бързия начин от страна на Европейския съюз, е също част от нашия дневен Що се отнася до сътрудничеството ни с развитите нации, мисля, че е трябва. има доста споразумения, които вече, за които вече знаете и които очакват е, заключителните си разпоредби. Относно достъпа на пазара, вече сме на втория стадий и доколкото знам, вие самите сте дискутирали тази сутрин точно този въпрос и смятам, че няма да има проблеми за постигане на споразумение на второ четене. По въпроса за развитието искам да спомена големите промени, които се случват в Миянмар, Бирма. В тази страна а, имаше големи проблеми, които я дръпнаха назад, а тя има голям потенциал. Надявам се, че парламентът ще разгледа предложението а, за включването на Миянмар, Бирма в а, общите преференциални схеми и по този начин ще се контрират санкциите, които и бяха наложени. И в заключение очаквам да работим заедно, да си сътрудничим добре и така ще постигнем напредък. Мисля, че имаме общ интерес да осигурим напредъка на европейската търговска политика, която да допринесе за създаване на заетост и растеж. През шесте месеца, които идват, ирландското председателство ще направи всичко възможно в тази насока. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви, господин министър, за този интересен преглед на политиката. И благодаря за ангажимента на ирландското председателство. Благодаря ви за официалното оповестяване на вашите намерения. Благодаря ви за поканата за Дъблин. Определено ще бъде чест за мен да бъда там. И вие със сигурност ще подкрепите нашата работа в тази комисия и със сигурност ще запознаете съвета с нашата позиция. Нека да приветствам също и останалите членове на ирландската делегация, госпожа Норвей, е, Нолуен Белсън и господин Джералд Манкс, който е който има а, който вече ни е познат и имахме доста, доста дискусии с него през изминалите години. Още веднъж, добре дошли. И сега нека да започнем дискусията. Започваме с координаторите. Даниел Каспари. Е благодаря, господин министр. Добър ден на всички. Мисля, че разбирате немски. Господин министр, благодаря че сте с нас днес и представихте вашите проекти. Имам три въпроса, по които искам да, да, на които искам да се спра. Става дума за първо за трансатлантическите проекти. Това, което мога да кажа, че нашата група има почетан интерес по този въпрос и очаквам да видя тези проекти. През последните е, месеци а, е, ние работихме и стигнахме до заключение, че време да се вземе е, решение по въпроса, но ще съм много признателен във вашите дискусии с нашите американски партньори и приятели в Европа също, да може да направите всичко с тези проекти, да бъдат осъществени тази година. Вие сигурно знаете какво е, разбирате каква е значимостта на всичко това. Трябва да работим просто по-добре заедно и ще ви бъдем благодарни да бъде приоритет на вашето председателство. Втори въпрос. Вие говорихте за защита на инвестициите. Няма да се спирам на съдържанието, но имам едно притеснение, че по това досие да не стане това, което стана с други държави членки от Европейския съюз, които водиха такива разговори, т.е. каква е отговорността на Европейския съюз и за какво не е отговорен. Също има добра правна основа за всички тези досиета. Има някои изменения. Някои държави членки тук е, в парламента въведоха е, изменения. В този смисъл имам някои притеснения. Някои държави членки признаха, че ще бъде изключение на, от договора, Лисабонския договор. Така че аз ще ви бъда благодарен да, да може да се противопоставите на това връщане назад, на тази е, малко реакционерска реакция. И третият ми въпрос, който искам да се спра накратко, пак става дума за правилата. Бих бил много доволен, ако може да ни уверите, има ли някаква инициатива, да, как, как да спазваме правилата. Например, Русия, която е член на Световната организация, е, виждаме, че не спазва много някои разпоредби, много се бърка с партньорите. Примерно въпросите за антидъмпик с Китай. По някой път това, са, това е сериозен проблем, че някои страни не се придържат към правилата. Освен това, не искам тук да говорим за протекционизъм, но все пак трябва да бъдем е, разумни, да реагираме разумно да изразим нашите желания като партньори и да кажем и да настоим, че всички трябва да спазват правилата, както за съжаление в момента не е точно така. В е, областта на световната економика ние ще играем важна роля. Но това ще е трудно, защото някои страни като Китай, е, Русия и други, те също трябва да играят е, по правилата от своя страна. И малко ще е трудно да може нашите интереси. Така че ще ви бъдем благодарни, ако може да обърнете по-голямо внимание по този въпрос. Да се спазват правилата. И човек, когато е член на СТО, трябва да спазва всички правила. Това е валидно също и за Русия. И всъщност, иначе може да изпаднем в състояние на крайен протекционизъм. Благодаря. И преди дам, да дам думата на следващия оратор, Нека да се спра на казаното от Даниел Каспари за правното основание. Нашата политика не трябва да се променя изкуствено. Имаше такива опити от страна на някои държави членки. Мисля, че подобни изкуствени промени трябва да бъдат оборвани. Това е, мисля, и решението на председателството. А следващия оратор сега Жорж Куташ. Thank you. Thank you, Благодаря, господин председател. Нека да приветствам първо господин Братън в нашата комисия. Искам да кажа, че бях впечатлен от амбициите на ирландското председателство – и ще дам един съвет. Опитайте се да се съсредоточите върху няколко основни цели, а не върху толкова много, защото е важно в края на тези 6 месеца да сте постигнали някакви конкретни резултати. Имам предвид, например, споразумението за свободна търговия с Съединените щати и с Канада – защото мисля, че там имате много добри връзки, много добри възможности за успех. Напълно съм съгласен с вас, че трябва да намерим достъп до нови пазари и да намерим решение за защита на европейските инвеститори и да изградим нови търговски правила. Споменахте вече азиатските държави и искам да кажа, че това също е много важно защото развитието и растежа през изминалите години в този район е също много важен. Затова трябва да се съсредоточим там. И нека да ви уведомя, бях председател на една делегация на Европейския парламент в Лаос миналата година. Имахме заседание там, свързано с парламентарната асамблея на АСЕН. И а, ние се сътрудничим там и нашите партньори от Азия питат кога Европа ще бъде домакин на следващото подобно заседание с азиатските партньори. И Италия обяви че иска да бъде домакин на двойното заседание на АСЕМ и на АСЕП. И разбира се, трябва да намерим решение. Аз уведомих господин Шулц, че имаме много добра възможност за парламента тук да поеме инициатива, но мисля, че вие също бихте могли да търсите някакво решение, защото 2014 година е съвсем скоро и ще трябва бързичко да вземем решение. Но мисля, че е възможно да вземем такова решение. Ние работим с АСЕМ и преди около и два месеца преди заседанието на СЕМ, обикновено се провежда заседанието на парламентарната им асамблея на АСЕП. Така че това е единия въпрос. Другия е свързан с разширяване на споразумението с Узбекистан. Трябва да кажем, че това досие беше отворено през 2011 година нямахме съгласие. И аз лично работих по текста. Имахме тревога, е, имахме известни проблеми с използването на детски труд в тази държава. Имаше един междинен доклад, който гласувахме и поискахме узбекистанските власти да приемат мисия на МОД за последната реколта през 2012 година, за да проверят на място. Обаче узбекската страна не прием да проведе такава мисия и за сега сме в задънена улица. Колегата Морейра изпрати писмо на съвета на властите в Узбекистан, но мисля, че нищо, нищо не се променя. И мисля, че това ще бъде зле за нас. Ще бъде зле да имаме такъв негативен развой на нещата, защото скоро ще дойде следваща реколта и няма смисъл да продължаваме така. Няма да постигнем нищо. Само няколко коментара. Първо искам да пожелая успех на ирландското председателство. Още веднъж е, съм оптимист, че ще постигнете добри резултати. Благодаря. Благодаря. Следващи от либералите, господин Казак. Thank you, <clears throat> Uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин министъра от името на АЛДЕ. за това, че поставяте на преден план в дневния ред на ирландското председателство факта, а, за устойчивото продължаване а, на най-важните елементи в търговските отношения на Европейския съюз с останалия свят. Знаем, че имаме някои препятствия по пътя за постигане на споразумение с Сингапур и за това тъй като Сингапур е сравнително малка економика с ограничени природни е, ресурси, а, ние нямаме чак толкова много взаимоотношения с тях, но в същото време се надявам, че ирландското председателство няма да позволи а, другите а, страни от АКТБ да се възползват от едно евентуално споразумение за свободна търговия с Сингапур, а, а ние да нямаме такова. Също така искам да попитам а, как виждате развитието на преговорите с Япония – защото знаем, че има някои препятствия още по пътя към подписването на споразумението с Япония. Как смятате, че бихте могли да убедите японците да бъдат малко по-малко протекционистични? И смятате ли, че ще могат да бъдат спазени сроковете, така както са поставени в графика, по който са се съгласили и двете страни в преговорите. И следващото. А, дали ще постигнем нещо във връзка с компромисите по микрофинансирането на трети страни? а, да, има държави а, реципиенти, които очакват все още нашето решение и съответното предоставяне на помощ, но е въпрос на принцип да бъдем с абсолютно еднакво отношение към всички трети страни във връзка с тези мини а, инвестиции. Просто исках да изразя моята надежда, че по време на ирландското председателство ще постигнем напредък и по това досие. Благодаря ви много. Благодаря от името на зелените госпожа Франциска Келе. Благодаря, господин Министър, за това, че дойдохте да, за да ни обясните приоритетите на ирландското председателство. Имам няколко въпроса, първи от които касае взаимоотношенията с САЩ. А, съвета е единодушен и това е интересно а, по а, въпроса за започване на преговорите с САЩ за подписване на споразумение за свободна търговия, но как ще а, се процедира във връзка с желанието за включване на селското стопанство в дневния ред на преговорите и дали смятате, че тогава ще продължи да има такава висока степен на единство. А, а сега Доха. Знаем, че търговските споразумения на САЩ поставят глобални правила, глобални изисквания, които за някои други а, участници в глобалната търговия може да представляват много а, голямо препятствие. Втор... На второ място искам да спомена Канада – казахте, че сте оптимист по отношение преодоляването на а, един препани камък, а именно говеждото а, от Канада. Но, тъй като а, вие сте и ирландец, а, и имате а, като държава интерес в а, търговията с говеждо, бихте ли ни казали как виждате нещата? След това за Индия. Споменахте, че постигаме напредък. Чували сме и сме виждали в медиите, а, че може би ще се постигне споразумение тази пролет, а, след като минат а, изборите там. Но с Индия знаем, че има някои противоречия между държавите членки за това а, колко емигранти а, са склонни някои от държавите членки да приемат а, от Индия, като например а, Обединеното кралство и други. Смятате ли, че може да се постигне някакво единство? по този въпрос. Разбира се, не само Индия а, все още обмисля подписване, сключването на споразумение за свободна търгове, търговия. Същото се отнася и до Австралия. Смятате ли, че Европейския съюз ще бъде възпрепятстван да подпише такова споразумение с Индия и може би, съв... дали може би съвета ще реши да хвърли още един път поглед върху възможностите за подписване на такова споразумение. Така че това бяха моите въпроси и искам да ви благодаря. Да, благодаря. И накрая, последно от името на Обединената левица – Пол Мърфи има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на ирландският министр за а, представения дневен ред. Много амбициозен, определено. Имам въпрос относно въпросните споразумения за свободна търговия, за които споменахте. Относно може би знаете относно тях, че има проблем по споразуменията с а, Северноатлантическата организация за свободна търговия, нафта, че има нарушаване на а, минималните стандарти за износ. И смятам, че тук има доста проблеми а, и Европа е директно засегната. Този случай показва проблема с инвеститорите, които са хванати в капан от механизмите за разрешаване на спорове. Трябва да намерим мерки, които да са недискриминационни и да се прилагат за всички е, предприятия, които се сблъскват с проблемите с сътрудничеството с Канада. Друго, искам да попитам как точно ще се реши проблема и с канадският език. Нещо, което вече залегна в нашите дискусии. И един по-общ въпрос, имайки предвид тези проблеми и настоящият проблем, настоящото статукво, механизма за решаване на спорове. Какво мислите вие? Дали канадската страна ще оттегли, ще се оттегли от това споразумение? И по Съединените щати сега. Знам, сигурно знаете и вие, че имаше много критики от НПО-то, от Организации на гражданското общество, дори от много депутати, за начина по който се водят тези преговори, а именно тайно и а, преференциален достъп на големият бизнес, без да се дава възможност на тези, които представляват интересите на обикновените работещи, да участват. Как останалите участници ще участват? Това ми е въпроса към вас. И парламента като съзаконодател иска също да има мандат. Има голяма разлика между позицията на Европейския парламент и на американското правителство за защита на данните, примерно, за защита на интелектуалната собственост. Мисля, че отхвърлянето на споразумението SWIFT и на акта вече са достатъчно ясни. Мисля, че това показва позицията на парламента и трябва да устояваме в преговорите с Съединените щати. И по въпроса за Индия, Искам да попитам, има ли е напредък по главата за устойчиво развитие? Като се има предвид масовите протести срещу а, директните чуждестранни инвестиции, мисля, че трябва да защитим тези инвеститори. Искам да попитам какво изискваме от Индия. И накрая въпрос Разбирам дискусиите в съвета относно евентуални насоки за потребителите. Каква е ситуацията обаче и как Ирландското председателство може да насърчи тази дискусия? Благодаря. Благодаря. Добре, е след този първи кръг въпроси, нека да дадем думата за отговор. Вече има кандидати за втория кръг. И така, господин министър, има доста въпроси, на които трябва да отговорите. Благодаря, казва министра. Благодаря за вашите интерес и за интересните въпроси. Нека да започна с въпроса на господин Каспари. Признаваме, че има големи промени с цел да се промен... улеснят преговорите с Съединените щати. Най-вече споразумението на високо ниво. Това е основният елемент за началото на преговорите. И смятам, че има възможност и е, от наша страна и от американска страна за съвместна печалба. За това продължаваме преговорите. И както вече казах, организираме неформални заседания и с тази цел. Но със сигурност е, се ангажираме да направим някакъв напредък. Разбира се, признавам също относно защитата на инвестициите, че това е област, така както казаха и немските колеги, област от европейска компетенция и че ние сме готови да работим с парламента, за да постигне напредък и там и да имаме спазване на едни изисквания. Съветът си дава много добре сметка за случаите, когато някои партньорски страни не спазват изискванията и се опитваме да намерим решение в това отношение. Обръщам се към господин Кутеш сега и неговия съвет за да се сръточим върху няколко елемента, а не върху много. Много правилно го казахте. Ще се опитаме това да бъде подходани и да се сръточим върху области, където можем наистина да напреднем. В Съединените щати смятам една от тези области и мисля, че резултатите ще дойдат. относно следващото ни заседание на 24 и също така заседанията с азиатските ни партньори, със сигурност може да се направи много. Признавам, че парламентът с право повдига въпроса за спазването на стандартите. Европейският съюз предприе големи мерки за защита на човешките права и да спре експлоатацията на детския труд. Това е част от вашите ключови ценности и, и съответно насърчава за защитаването на правата на децата. Има специални текстове по този въпрос, така че Надявам се, че властите в Узбекистан ще си сътрудничат с международните организации и ще спазват правата на децата. Ще бъде тъжно, ако трябва пак да блокираме преговорите с Узбекистан по тая причина. Но, разбира се, това не зависи само от ирландското председателство. Относно казаното от либералите, мисля, отбелязвам си това, което казахте за клаузата в споразумението за Сингапур и че това също може да бъде използвано. Отбелязвам си го. Относно Япония, има ясен план за действие и можем само да а, изградим предварителни насоки, смятам, че има напредък и ще има още такъв скоро. Подходът е ясен и те първа, те първа ще сваляме допълнителни бариери и ще отваряме нови възможности. Относно микрофинансирането, давам си сметка за значимостта на този въпрос, особено ролята на парламента и на съвета тук. Смятам, че този въпрос засяга и много други странични и ние бихме могли да помогнем в рамките на нашите възможности. Отговор на Франческа Келер. Относно селското стопанство, това са много тежки преговори, вие знаете. В случая с Канада и споразумението там, трябва да следим за равновесие в това споразумение. И може евентуално, както вие го казахте, да има конкретни проблеми в някои отделни сектори. Но със сигурност, както го заявихте и вие, и комисарят Бегухт също го каза, имаме специфична ситуация и именно защото имаме проблеми, трябва да продължим преговорите и се надяваме да постигнем някакво равновесие. Не бих казал, че се подкопава а, многостранната част на споразуменията за свободна търговия заради а, преговорите ни с Съединените щати. Не. По-скоро това е една възможност за растеж. Отбелязвам се също и казаното за преговорите с Индия. Да, определено много деликатен въпрос в преговорите, както за защита на инвеститорите, така и за свободното движение на хората. Още веднъж казвам, ще търсим умерено, балансирано решение. Но не смятам, че а, можем да изключим тези елементи, както и някои други. Искам да благодаря на Пол Мърфи, той е колега от Ирландия, представител и на Националния парламент. Благодаря му, благодаря за подкрепата. Той спомена доста въпроси, някои от които, признавам, са отвъд моите компетенции, т.е. не знам детайлите по тях. Но ще направи всичко възможно да уравновеся интересите. Знам, че има много такива. Знам, че тук в парламента също се отразяват интересите на гражданското общество, на НПО-тата и други. Усещам, че има желание да има равновесие във всеки един подход, който се предприема. А тук се сблъскват голям брой интереси. И споразуменията трябва да зачитат желанията на нашите граждани. В области като защита на личните данни, като подхода на САЩ по, тези дан... по, по тази защита, мисля, че има голяма разлика в становищата. Но именно това е предизвикателство на преговорите да се опитаме да намерим златната среда като запазим важния принцип, а именно да защитаваме данните. Трябва да водим обаче открита дискусия, ако искаме да постигнем напредък. Няма съмнение, че това е първият урок, който можем да извлечем от земната търговия. Но това трябва да стане, като се има предвид деликатността на темата – Знаем също и а, какво става в преговорите с Япония. И има набелязани основни елементи и те трябва да водят преговорите и ние трябва да следим за баланс, баланса на споразумението. Относно етикетирането, момента не мога да ви отговоря в детайли, но ще ви дам по-нататък подходящ отговор. А сега да дам думата на другите оратори, но първо да споделя нещо с вас. Съвета не се отчита пред нас, но комисията се отчита. Така че е добре да се познават позициите и причините за заемане на определена позиция на съвета. за да знаем до каква степен има съвпадение на позициите ни с съвета, за да можем а, да инструктираме комисията относно начина по нещата и тя съответно да работи пре, а, по време на преговорите с другите. Та това е което исках да кажа, че комисията се отчита пред нас, но не и съвета. А сега от ЕНП. Благодаря, господин министър, за уводните ремарки. Съгласен съм с тях. Фокуса трябва наистина да бъде върху Америка. И аз съм докладчик за взаимоотношенията с Канада и се надявам, че ще донесете вашия ирландски късмет и, и в преговорите по сключването на споразумение с Канада кой друг, ако не ирландците, ще помогне за сключване на споразумение с страните на северноамериканския континент, че там има повече ирландци, отколкото в самата Ирландия. Както спомена и моя колега Кас... Каспари, има много предизвикателства, които трябва да се преодолеят, но а, ние ставаме все по- добри в намиране на компромисни решения и преодоляване на бариерите. Така един въпрос за Канада и САЩ. А сега за Сингапур и Япония казахте и за Южна Корея, но исках да попитам. Имате ли някакви намерения а, за, а, о, така очертали ли сте някакъв план а, за Тайланд? В този регион а, те имат съществена роля и те са готови а, да се възползват от много услуги и стоки, които а, предлага Европа а, е, да, а, там има една голяма мечка. Не, това не е руската мечка, китайската, всъщност пандата, може би, която а, здраво завзема територии и трябва нещо да се направи. Да, благодаря. И сега Хелмут Шолц от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за много точното и ясно формулиране на целите и задачите на ирландското правителство. Но искам да ви върна с въпросите си към Доха отново. Чух, че искате да продължите нататък по този път. Въпросът е обаче какво ще представи съвета, е, което ще помогне е, за осъществяване на такъв напредък, особено в сферата на селското стопанство. Ако погледнете главата за селското стопанство в различните споразумения е, за свободна търговия, по които работим или които вече сме сключили в Европейския съюз, се вижда, че има някои неща, които трябва, могат и трябва да бъдат включени и в това споразумение, защото само така ще можем да направим пробив. След това Латинска Америка. Признавам си, че ако говорим за приоритети, наистина това няма да е приоритет на ирландското правителство, председателство да напредва особено много в преговорите с Латинска Америка, но а, има големи очаквания в а, Латинска Америка по отношение а, разширяването, ускоряването на взаимоотношенията с Европейския съюз. което на практика означава, че тези дни, когато председателя на Европейската комисия Берозо участва в срещата на високо равнище в Чили, ще бъде наистина засипан от, този, от тези много високи очаквания. Е, за това исках да чуя какво, какви са намеренията ви в а, това отношение. Следващото. Достигна а, достигна информация до широката публика, така да се каже, а, във връзка с, с а, главата по инвестициите и тяхната защита в споразумението СИТА – И затова въпросът ми е, ще има ли единна позиция съвета а, с парламента, защото парламента а ние е, точно ясно сме посочили, че ние сме за а, уреждането на тези въпроси а, страна по страна, т.е. на двустранна основа дали ще може да се постигне някаква степен на съгласие с съвета по тази тема. На трето място, както вече до някъде беше казано, но интелектуалната собственост. Искам да попитам как смятате да действате във връзка с все по-нарастващата информираност на обществеността в Европейския съюз за това, че интелектуалната собственост и авторското право са неща, които подпомагат развитието на Европейският съюз, но трябва да се спазват стриктно правилата. Растежа на економиката на, и на двамата партньори, т.е. на Европейския съюз и на страната, с която сключваме споразумение за свободна търговия, е, е от полза да се спазват изискванията на авторските права, но какво смятате да направите за подобряване на ситуацията? Благодаря. А сега господин... Сега господин Старади, благодаря. Аз съм от Комисията по селско стопанство. Има 8000 изменения на а, предложенията за реформа на ОСП. А, това, че мисля, че това е рекорда за този парламент. Аз съм също фермер в Ирландия и съм отглеждал добитък, така че вярвам в ОСП. Смятам, че това е велика политика. Но нека да кажа, че Питър, смятам, че Питър е прав. И трябва да видим дали можем да изясним факта, примерно, че е, преговаряме по споразумения, които трябва да приключим възможно най-скоро. Такъв е случай и с САЩ, и с Канада. Но още веднъж всичко опира до селското стопанство. Имаме проблеми свързани с говеждато, с ГМО продуктите и трябва да се спрем много по-подробно на тези елементи. Може би трябва да приемем, че трябва да имаме ГМО продукти, особено соеви. И нещо друго важно. Селското стопанство а, селското стопанство е много важно за ирландската економика. Например, ние получаваме 180 долара на хектар не ГМО соева продукция. Мисля, че не става въпрос обаче само да се спрем на селско-стопанските проблеми. Става въпрос за цялата економика и мисля, че е, този въпрос трябва да се засегне в споразумението с САЩ. Като цяло, малките държави, като Ирландия, е, трудно биха могли е, да застанат в такива преговори сами срещу големите държави. Но вие, като европеец, как какво чувствате за селско, на къде ще върви селското стопанство и е, какво можем да направим в тази насока. Благодаря. 8000 е, измен... Е, изменения. Мисля, че гласуваха 9 часа по тези изменения, ако не се лъжа. Наистина рекорд. Добре. Милен Вартмат, благодаря. Аз имам един простичък въпрос към министъра. Какво е вашето установище по политизацията на споразумението за свободна търговия на, на Европейския съюз? Мисля, че това се случва от както Европейският договор, Лисабонският договор даде даде мандат на Европейския парламент да участва като страна. Е, вижте. Мога ли да задам аз един въпрос? Защо нищо не казахте за Меркосур във вашите, е, вашето изказване? Нима Меркосур вече не е измежду приоритетите на Европейския съюз? Какво очаквате от заседанието в Сантьяго де Чили, което ще се проведе съвсем скоро? Това е заседание от европейска страна и е, министрите на Меркосур. Нямате ли намерение да подновите преговорите? Считате ли, че те са обречени? Смятам, че бихме могли да направим едно последно голямо усилие, за да подновим преговорите. И после за Индия. Индия беше спомената поне от двама в залата. Така че нещата ще трябва да бъдат представени и, да, и разгледани по-различно, мисля. Разбира се, имаме ясна утвърдена политика на Европейския съюз че трябва да се занимаваме с всички а, продукти. И има също и нещо друго, където се казва, че тези, а, тази търговия трябва да бъде освободена от всякакви бариери, от всякакви пречки. Нямаме ли риск това да не се случи при преговорите с Индия? Да, пропуснах също и главата за устойчиво развитие. Има показатели, които ни казват, че преговорите с Индия може да не постигнат тези цели. Широк обхват, премахване на пречките пред търговията и устойчиво развитие. Не смятате ли, че Европейския съюз трябва да направи някакво изключение за Индия? Това ли е вашето мнение? Тук в парламента определено се тревожим по този въпрос. И имахме становище на парламента в това отношение. На къде ще върви бъдещото споразумение с Индия? Та, това са ми въпросите. Благодаря. Благодаря, казва министърът. Има доста въпроси, които бяха зададени. Питър Щастни пита дали Ирландия добре е позиционирана да води подобни споразумения ние скоро подписахме сътрудничество с Съединените щати за, за развитие, съвместно развитие и подпомагане на научно-развойната дейност между университетите. Мисля, че аз лично съм дълбоко убеден в бъдещето на съвместното сътрудничество между Ирландия и Съединените щати. Повдигнахте въпроса и за Тайланд. Тайван, извинете. И смятам, че там дневният ред също е доста натоварен. И със сигурност има потенциал. Относно Латинска Америка, разбира се, има споразумения с Колумбия, с Перу и има много други дискусии, които протичат в рамките на Меркосур. Разбирам, че комисарят Дегухт също участва и регионалните проблеми напоследък като че ли постепенно се разрешават. Меркосур, разбира се, остава голяма възможност за нас и това не означава, че съветът е отписал възможностите в тази област, но в краткосрочен план смятам, че възможностите са отвъд тъпкания път. Относно акта и правата на селското стопанство. Определено имаме големи разлики между САЩ и Европейския съюз. И споразуменията за свободна търговия със сигурност ще трябва да вземат предвид тези елементи. Това са позиции, които са взети предвид, но когато говорим за интелектуална собственост, за права, трябва да имаме по-добър баланс с Съединените щати, а също и с Индия. Нека да не забравяме, че там цифровата економика се развива много усилено. И това е дебат, който се води вече в Европа и със сигурност по време на нашето председателство ще има дискусии и по тази тема, но признавам, че темата е деликатна. И наистина трябва да преценим и да уравновесим интересите. Но със сигурност имаме интерес да постигаме нови споразумения, които да позволят и на двете държави да използват максимално, и на двете страни да използват максимално възможностите си. В, от, по отношение на различните споразумения за свободна търговия, не мисля, че трябва да се ограничим само до селското стопанство или правата в селското стопанство. Напротив, а, ние преговаряме възоснова на мандата, който ни е даден и а, хората очакват, че съответната позиция ще бъде спазена. Смятам, че председател зададе също интересен въпрос. Дали амбициите и ценностите на Европейския съюз при различните споразумения всъщност не са забравени в преговорите с Индия. И Смятам, че Европейският съюз може да върви само в тази посока, само да спазва своите цели. Разбира се, парламента участва в процедурата по съвместно взимане на решения и също има възможност да се изкаже. Мисля, че вашия подход и подхода на съвета е сходен. Да търсим максимална възможност за плюсове, за печалба. Така че не можем да кажем, че ще се ограничим до едно плитко споразумение. Господин Дартмът засегна въпрос, който е може би извън моите компетенции. Аз лично няма да преразглеждам това, което пише в Лисабонския договор. Малко или много тези споразумения винаги са имали политическа част. Винаги е трудно и деликатно да искаме от някоя държава да отвори пазара си. И трябва да отразим исканията на нашите граждани в нашата търговска политика. Смятам, че споразуменията, които имаме, позволяват и на парламента, и на съвета да постигнат равновесие и да покажат, да отразят зрелостта на Европейския съюз. Разбира се, когато на времето изграждахме обща търговска политика, започнахме с няколко продукта, а сега виждате, обхватът е все по-голям. И има ясни ползи от споделянето на тази обща политика, от споделянето на общото виждане за света. Влиянието, което оказваме, е различно. Светът се развива и ние трябва също да адаптираме нашия отговор на предизвикателство. Mandatory... Да, благодаря. Има едно задължително правило по Лисабонския договор, в съответствие с което а, външната политика а, по отношение на търговията трябва да бъде последователна. А, в съответствие с вътрешната политика и с економическата политика. Искам да ви благодаря, господин министър, за това, че бяхте много открит, много а, готов да кажете подробности по тези толкова важни въпроси. Надявам се, да, ще, че ще имаме добро партньорство през следващите 6 месеца.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 let's move on. Next... Добре, нека да продължим. Знаем, че следващата точка, номер 6, е търговия между общността и трети страни в областта на прекурсорите. За какво става дума? Знаем, че прекурсорите са химически вещества, които често се използват за производството на наркотични вещества. Ето защо има много стриктно регулиране на търговията с тези вещества, с прекурсорите. Комисията предлага някои изменения във връзка с ефедрин и псевдоефедрин, които са вложени в лекарства за алергия, но които могат да бъдат използвани лесно за производството на метаамфетамин, което е наркотик. Нашият докладчик е Франк Пруст и нашата комисия е водеща по това досие. Давам му думата. Euh, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, да, действително това предложение за е, регламент е, цели всъщност е, промената на настоящия регламент за търговията с наркотици между Европейския съюз и трети страни. И целта на тези изменения е да се промени приложното поле на настоящия регламент, като се включат лекарства, които имат ефедрин или псевдоефедрин, и комисията иска да се възползва от тази възможност, за да адаптира комитологията спрямо договорът от Лисабон. Само искам да припомня контекста. Прекурсорите са вещества, които са закони, които се използват в обичайния живот, които могат обаче да служат за производството на дроги. Това са прекурсорите, които бяха идентифицирани и записани в списък към регламента. Съществуват три вида субстанции, които, за които се прилага процедурата. Категория номер едно води до една доста по-сериозна процедура, но лекарствата са изключени от приложното поле и поради тази причина комисията трябва да преразгледа регламента, за да може да добави лекарствата, които съдържат ефедрин или псевдоефедрин. Ефедринът и псевдоефедринът са основните прекурсори за метаамфетамините и са записани като субстанции класифицирани но си дадохме сметка, че много лесно тези субстанции могат да бъдат изличани от съществуващи лекарства. А тези лекарства, които съдържат ефедрини и други, са, много често се използват за борба с алергии, грип, хрема и така нататък. Така че целта на тази ревизия, е тези вещества се включват в приложното поле на регламента и да се даде възможност за държавите членки да се борят срещу използването на тези вещества. И тази цел всъщност е много така, престижна, но все пак аз се питам каква е, какъв е целесообразността на приложното поле, което определя комисията. Всъщност определено, новото определение изключва лекарствата. Така че нито едно лекарство не може да бъде добавено в приложение като вещество, класифицирано в една от трите категории. И за да се справи с този проблем, комисията създава нещо като система sui generis, която се прилага специфично за лекарствата, съдържащи ефедрин или псевдоефедрин. И за мен това е много неудобно. най-напред това, че ще има специфичен режим, може да наруши яснотата на текста. Второ, класираните вещества в приложението много лесно може да се приспособим към новите тенденции на трафикантите с а, а, наркотици. За сметка на това, че се изключват лекарствата от определението за класираните вещества, т.е. от приложенията, налага съвместно решение при най-малкото изменение. Така че ще трябва да има съвместно решение, ако си дадем сметка, че този режим sui generis за лекарствата, съдържащи ефедрин и псевдоефедрин, не е толкова ефикасен, колкото се очакваше. Въпросът е дали това искаме. И след това какво ще стане, ако е, трафикантите на наркотици могат да намерят някое друго лекарство, което лесно могат да извлекат е, прекурсори. Тогава пак ще трябва да преминем през съвместно решение, което е тежка, дълга процедура и е, тази липса на реактивност е, за мен е сериозен проблем. Разбирам, че комисията желая специфичен режим за лекарствата, но не може да си представим някаква система, която да създаде специфичен режим, само за един вид лекарства. Система, която да позволява повече реактивност, която е необходимо, защото ако трябва две години да се адаптираме, както е случая за съветското решение, това не е сериозно, като се говори за борбата срещу дрогата. Даже няма да сме приели текста и до тогава трафикантите ще успеят да <laughs> намерят друг изход. Така че може да се предвиди една четвърта категория. Ако лекарствата са обект, обект на специфичен режим, е, директивата от 2003 година, това е поради техното отражение в здравето. Така че разпространението на наркотици има естествено отражение върху здравето на нашите граждани. Така че аз съм привържен на едно решение, което да позволи по-голяма бързина, ако е, други лекарства, съдържащи ефедрин или псевдоефедрин, могат да бъдат използвани за производство на наркотици. И имаме един чисто технически въпрос към комисията относно съчетаването между членове 11 и 12, така както са изменени. Член 11, параграф 1 казва, между другото, че износа на вещества от категория 3 по посока на някои страни трябва да бъде предмет на нотифициране за износ. Тези е, страни са записани в приложението. Член 12, параграф 1, алинея 3 казва, че веществата, които са класифицирани в категория 3, са подчинени на разрешение за износ, ако са предмет е, на предварително нотифициране или ако се изнася към някои страни, записани в е, списка. Приложението. И тези вещества от категория 3 са предмет на предварително нотифициране за износ, именно защото те се изнасят към някои страни, записани в приложението, и защо трябва да се повтаря това условие в член 12. Сега стигам до втората точка на ревизията, комитологията, която тук е, съм много по-крата. Както казах вече, Европейската комисия използва тази ревизия за да адаптира е, този регламент към е, договора от Лисабон. И струва ми се, че делегирането на правомощие се, оправ... се в някои случаи, но все пак считам, че в член 30 а е, делегирането не е много ясно, като се казва, че комисията може да приема делегирани актове, за да се приспособи към новите тенденции в областта на използването на прекурсори. А освен това в член 31 комисията предлага 30б, комисията предлага това да се извършва за безсрочно това делегиране. Така че бих направил друго предложение за делегирането с мълчаливо продължаване. И като говорим за актовете за изпълнение, комисията прибягва към процедурата за преглед и аз бих предложил по-скоро консултациите, процедурата консултация, която е много по-бърза и подходяща за борбата срещу трафика с наркотици. Благодаря за вашето внимание. Разбира се, оставам на ваше разположение за всякакви възможни въпроси или забележки. Благодаря. Uh, да, благодаря. Господин докладчик. Надявам се, че комисията си е отбелязала много добре обоснованите съображения и резерви на нашия докладчик. А сега към докладчика Сянка от Зелените, госпожа Келер. Благодаря господин председател. Благодаря, господин докладчик. И имам два въпроса по отношение на това предложение, а също и към комисията. Вие споменахте, че около 600 кг от тези вещества са били заловени през 2009 година, но интересно колко тона или килограма в световен мащаб се търгуват. Защото очевидно, ако е голямо количеството, което се произвежда на година, а в целия свят ще е по-голям и проблема. Нещо друго споменахте също така. Искате а, за престъпниците да а, бъде по-трудно, по-скъпо и по-невъзможно, да произвеждат наркотични вещества, използвайки законните законно търгуваните прекурсори, но дали това няма да направи и самите лекарства, които съдържат тези прекурсори, много скъпи за законната фармацевтична промишленост. Така, следващия ми въпрос. Как смятате да оцените какво ще бъде влиянието на това предложение, ако бъде прието, за тър... върху търговията с лекарства, върху евентуално незаконното движение на прекурсори за производство на а, наркотици, но ние не трябва да забравяме, че става въпрос за лекарствени продукти също, които са законни, които може да се окажат много скъпи. Благодаря. Да, Хосеф Андрес а, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че закъснях. Бе в друга комисия. И така че това беше причината. Считаме, че този доклад е напълно подходящ, защото той изменя един регламент за контрол, митнически контрол на някои е, лекарства, които могат да съдържат е, вещества, които могат да бъдат използвани за производство на наркотици. Е, притесненията по отношение на консумацията на наркотици много, са много сериозни и в нашия парламент бяха внесени няколко доклада, имаше дебати по консумирането на наркотици, честота, количество и така нататък, включително и развитието на консумацията, която все повече се върви към синтетични наркотици. Тук става дума за ефедрина и псевдоефедрина в някои вещества, които могат да бъдат използвани много лесно могат да се превърнат в дроги. И труд... може да се произведат наркотици, които да имат сериозни ефекти. Какво става в момента? Държавите контролират тези лекарства, но не и митническото им преминаване, преминаването през митницата. Така че не може да се е, прецени какви са количествата, които се изпращат в Европейския съюз или които минават през е, Европейския съюз. И идеята е тези митниците да бъдат съоръжени с такъв а, инструмент. Това си става дума за нотифициране. И класиране на данни. Всъщност, е, тези въпроси бяха разгледани в един друг доклад. Митниците не са в състояние да извършват такъв контрол. Те нямат необходимия капацитет. Но е, това трябва да бъде, тази, тази грешка трябва да бъде изчистена и те да се свържат с такъв инструмент, да могат да го извършват. С измененията, които могат да внес, може да внесем, трябва да постигнем един ефикасен текст, за да може лекарства, които могат да се превръщат в вещества, да бъдат контролирани и да се осигури все пак по-добро здраве за населението. Благодаря. Присъединявам се към казаното от докладчика по комитологията. Питам се защо комисията предложи подобна процедура. Нека да не забравяме, че когато става въпрос за комитология, това е а, част по принцип от процедурите, но в случая може да се направи изключение. Толкова ли е важно според комисията държавите членки да имат правото на вето защо не се борите повече за своята автономия, когато става въпрос за подобно законодателство? И понякога се налага парламента да се намесва от името на комисията, едва ли не, за да запълва пропуските във вашите процедури. Комисията, имате думата. Благодаря. Добър ден, е, колеги. Искам да благодаря на господин Пруст за работата по това предложение. Радвам се да чуя, че има подкрепа за нашите цели, целите в това е, предложение. Очакваме много интересна дискусия Разбира се, със сигурност нашия текст не е отговорил на всички въпроси, които тук повдигнахте. Относно първата точка за изключването на някои лекарства от обхвата на регламента. Това е ситуацията, която наследихме от предишният регламент. Знаете, че Търговията с лекарства се регламентира от специална директива, която беше променена скоро и ние не смятаме, че има нужда да покриваме и тези продукти в този регламент, ако няма прекурсори, които да се съдържат в съответните лекарства. Мога да кажа, че почти всички лекарства се покриват от предложението, а мога да ви кажа, че тези прекурсори могат много лесно да бъдат извлечени от трафикантите. Именно за това предложихме много специфични разпоредби за някои лекарства, които съдържат ефедрини и псевдоефедрини. Знаете, че тези лекарства се взимат против грип или против кашлица. Това са много, много общо използвани лекарства можете да намерите дори рецепти по интернет как да извличате ефедрин от тези продукти. Те са прахчета всъщност. Така че те не са дори толкова на пазара на лекарствените продукти. Това са субстанции, които. Това са вещества, които не винаги остават стабилни. Тоест, много е сложно да покрием в нашия текст тези лекарства. Освен това, ние имахме за цел да не нараняваме, да не накърняваме е, редовната законна търговия с лекарства. И смятаме, че изключването на лекарствата от дефинициите е ключов елемент от предложението. То покрива обхвата. Именно за това ние не поискахме делега... делегиране към комисията и не искахме да се включват допълнителни лекарства в приложението. Относно въпросът за връзката между член 11 и, и член 12 и дали сме изчели разпоредбата в нос този вид, да. Категориите вещества, които имат нужда от разрешително за износ. Такъв. Имаме такива и има такива списъци за някои държави. Може би просто ще трябва да направим някои езикови корекции, за да стане формулировката по-ясна. Що се отнася до член 30а, по делегирането на правомощия към комисията, за да може да променя е, приложението, за да реагира на нови заплахи и нови тенденции. Мисля, че имаше подобна идея, но когато видите някакъв нов продукт, който не се е използвал преди, изведнъж той се използва а, е, за да се заобиколи контрола над прекурсорите, бихме могли да го добавим. Това беше целта Искахме да можем да покриваме тенденции и да отговаряме на тенденции, които сега не съществуват, но които евентуално ще се появят. Но искахме също това да въжи и за веществата, от които лесно могат да се извлекат нови прекурсори. Както казахте, господин Пруст, това е важен елемент от предложението и смятам, че властите на държавите членки наистина очакват с нетърпение как комисията ще отреагира на новите тенденции в прекурсорите. Сега искам да отговоря на въпроса, свързан с търговията и използването на въпросните вещества сега, днес ние нямаме статистики относно обема на тези вещества на европейско ниво. Статистиките са свързани с международната търговия и те се базират на обща номенклатура и хармонизирана система. А ние нямаме специфичен тарифен код за ефедрин и псевдоефедрин така че те се покриват от по-общи кодове. Затова предложихме същевременно да се създаде специфичен код за тия вещества в комбинирания митнически кодекс и поискахме Световната митническа организация да включи а, този код в хармонизираната си система. Сега от 1 януари тази година имаме специфичен код на европейско ниво за тези вещества и ще можем да имаме статистика за търговията с, веще... с въпросните вещества. Относно влиянието върху компаниите и как най-вече е свързано с уведомленията преди износ, има асоциация на индустрията за самолечение – и голям брой компании отговориха на нашите обществени консултации. Опцията, предложена от комисията, ще има минимален или несъществуващо, несъществуващо влияние върху търговията с тези вещества, което означава, че предварителното уведомление преди износ е уведомяване на властите на държавата членка и е те пък от своя страна ще уведомяват властите в държавата, където ще се изнася веществото. Това е по принцип нещо стандартно, което се прави, когато се изнасят стоки. Това е по митническия кодекс. Изпращат се тези елементи на държавата дестинация и тя трябва да отговори в срок от 15 дни дали а, разрешава този износ или не. Така че за медицинските продукти, знаете, някои държави изискват подобно, подобно разрешение целта ни беше да не внасяме допълнителна тежест върху транзакциите. Комисията и държавите членки остават бдителни, за да не се създават допълнителни срокове в международната търговия. Например, докато се чака разрешителното за износ. Митниците също контролират вноса и износа. Мисля, че това е, което мога да кажа. Uh, вие не отговорихте на моя въпрос. Всъщност това беше повторение на въпроса на докладчика – защо е избрала комисията а, тази процедура. Да, благодаря ви, господин председател. Извинявайте. Ние всъщност предложихме тази а, процедура за проверка, спазвайки общите правила по въпросите на търговската политика. Но аз искам да кажа също така, че цялата законодателна работа, която се извършва днес, е в пълно партньорство с комисията, с властите и с представителите на а, този сектор. И когато искаме да добавим едно вещество в анекса, е, за нас е много важно първо да чуем е, а, мнението и съвета на експертите от държавите членки и за това сме предприели тази практика. За съжаление, председателя изключи микрофона си. Да, само нещо да уточня, за да на въпроса, може би. Да, чух това, което каза комисията. Ще продължим да работим, разбира се. Като, разбира се, няма идеално решение. И мисля, че трябва да приемем най-малко лошата решение и да вървим към класифициране, за да мог... защото в отговор на това, което беше зададено като въпрос, знаем какво е положението с лекарствата днес, но не знам как ще бъде бъдещето. Примерно оцетната киселина, например, беше извършен контрол, без да пречим търговската политика на предприятията. Това беше отговор всъщност. И това е трудното в доклада, да се опитаме да не пречим на търговската дейност, като едновременността да бъдем ефикасни. И, като говорим за ефикасност, това по което ние внимаваме, трудността, свързана с съвестното решение, което е много дълга процедура, а, що се отнася до комитологията, тази консулт процедура на консултации, която не е много подходяща, не е толкова подходяща, колкото процедурата на преглед. Така че е, това е работата по доклада, да се опитаме да запазим търговската дейност в тази област, като едновременно бъдем ефикасни и упражняваме контрол, за да може да бъдем ефикасни в борбата срещу а, е, наркотрафика. Това е <laughs> сериозната трудност, всъщност. Okay. Едно... Добре, сега едно съобщение. При следващото си редовно заседание на 20-21 февруари ще разгледаме проекто доклада на нашия колега Франк Прост – отново. А сега ще направим една пауза. Следващата ни тема е кор... заседание на координаторите. Така че тези, които не са оправомощени да присъстват на това заседание, моля да напуснат по време на почивката и ще се видим с тях след обед а, координаторите помолиха да започнем а, в 11.15, така че след 15 минути, моля, заповядайте.